момента, в който влезе в сила протокола, той ще въжи еднакво за всички европейски страни. Благодаря, Сандрин. С това приключваме дебата и точката от дневния ред. Утре на обед ще гласуваме. Следващата точка е устният въпрос към комисията за е, стратегията за външна сигурност на Европейския съюз от е, Комисията по гражданска свободи, правосъдие и вътрешни работи. Заповядайте, господин комисар. Добре дошъл. Автор на е, въпроса е Хуан Фернандо Лопес Агилар. Estamos aquí para hablar de la estrategia de seguridad interior. Става въпрос за стратегията за вътрешна сигурност, която беше приета при Испанското председателство на Европейския съюз. Основното основните предизвикателства по отношение на вътрешната сигурност на Европа са съществена част от Стокхолмската програма. Става въпрос за създаването на европейско пространство на сигурност и трябва да има стратегия за противодействие на най-сериозните рискове, по отношение на които Европа трябва да създаде своите политики и мрежи. Тук говоря не само за областта на противодействието на престъпността, а и областта на защитата от природни бедствия. Просто в днешно време политическата реакция трябва да е по-новому. а, трябва да знаем с какво точно се занимава Европол и каква стратегия спазва. Ние тук много често си говорим за антитероризъм, за дейността на Европол. Директорът на Европол беше при нас, изнесе своя доклад за оценка на риска, а през юни съветът видя, че има доказателства за това, че Европейският съюз трябва да има конкретни нови приоритети и конкретни указания за тяхното спазване. Например, борба срещу незаконната търговия с оръжие, борба срещу изпирането на пари. Това са стратегически приоритети на Европейския съюз. Разговаряхме с директора на Европол и за този доклад за оценка на риска, разговаряхме и за радикализацията на мрежите, за така наречените единаци, които действат дори и извън тях. сихме си и с Временната комисия за борба с престъпността Знаем, че комисията актуализира стратегията за вътрешна сигурност редовно, но Европейският парламент има какво да има своите забележки по а, този процес на оценка, а и е добре в нея да влязат и някои впечатления на Европейския парламент парламент. Моя колега направи също доклад за вътрешната сигурност, като повече беше насочена към борбата с трафика на хора а, всички тези престъпления се отразяват не само на политическата обстановка, но и на економическата ситуация на Европейския съюз, най-вече борбата с изпирането на а, на пари, както и а, директивата ПИФ за защита, защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Така че Комисията по човешки права и сигурност в Европейския парламент приканва комисията да бъде проактивна, когато става дума за стратегия по отношение на борбата с отделните видове престъпност. Говоря за правни измерения, говоря за залагане на правила. След Лисабонския договор се промениха доста неща, така че парламентът и ресорната комисия трябва да участват много по-активно при формирането на тази политика. Нашата комисия следи тези неща и смятаме, че при разработването на новата стратегия комисия, Европейската комисия трябва да си сътрудничи тясно и да бъде в диалог с комисията Либе. de los Estados miembros y es por eso importante que el Parlamento Europeo trabaje estrechamente con los parlamentos nacionales como venimos haciendo regularmente cada seis meses. En la... Ние самите се виждаме е, често с представители на комисията, но предпочитаме да се провеждат и междупарламентарни конференции с колегите от националните е, парламенти, за да имаме пълна картина за прилагането на стратегията. Председателят, благодаря на Хуан Фернандо. Сега давам думата на комисаря Андор да, от, за отговор. Заповядай. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, стратегията за вътрешна сигурност прилага една част от Стокхолмската програма, а именно е, програмата за защита на гражданите. Много е важно да се отбележи, че в периода след Стокхолм ние трябва да се позиционираме в е, междуинституционалния контекст, създаден от Лисабонския договор. Европейският парламент има засилена роля в законодателния процес и в международните преговори по силата на Лисабонския договор. В момента е, се провеждат преговори. Комисията възнамерява да представи съобщение за бъдещата политика за вътрешна работи през март следващата година. Също така ще има съобщение за бъдещите приоритети по отношение на правосъдието. Ни отчитаме наблюденията и препоръките в е, резолюциите на парламента от 22 май 2012 година за вътрешната е, стратегия за сигурност на Европейския съюз и ние ще е, отчетем тези препоръки в третия доклад за прилагане на стратегията за вътрешна сигурност ще излезем и с трети е, преглед за е, изпълнението на тази стратегия. Отчитат се и отделни препоръки, свързани с конкретни е, дейности във времето или с конкретни теми. Благодаря, господин комисар. Сега от името на политическите групи давам първо думата за две минути и половина на господин Скурия, НП. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря, както и на нашия докладчик и председател на комисията Либе, господин Лопес Агилар, за този доклад. Опитахме се със своите предложения да направим още по-добър документа, който внасяме в парламента за гласуване и то по някои моменти, които смятаме, че са много важни. Например, анализ на риска при природни бедствия, земетресения, наводнения и така нататък. Гражданите очакват от Европа бързо и без каквато и да била бюрокрация да получава помощ при природни бедствия. Виждаме, че няма още такава готовност, а солидарността е важна част от Европейския съюз. На второ място ролята на контрола на външните граници във връзка с вътрешната сигурност, контрол върху миграционните потоци в Европа. Всичко това не трябва да се отразява отрицателно върху живота на обществото, когато иммигрантите не се приемат по достоен за човека начин това не отговаря на очакванията на нашите граждани. Всеки, който тря... идва при нас, трябва да бъде посрещан като човек, но неговото идване не бива да се отразява на съжителството между останалите. На трето място а, насилието над а, жени и деца. В прекалено много случаи в Европа насилието срещу жени и жена е, и, и деца е домашно насилие и се очертава като важна част от политиката на вътрешна сигурност. Тук включвам, впрочем, и педофилията а, не всичко е наред в тази област. Европейския съюз трябва да предприеме мерки за сигурността на гражданите. От името на социалистите, господин Вайденхолцер, две минути. За мнозинството от своите граждани Европа не е економически проект с общ вътрешен пазар. Не, гражданите очакват социално сближаване и гарантирана свобода и сигурност. Така че е много важно на европейско ниво да се предприемат е, конкретни мерки за създаване на пространство на свобода и сигурност равноправното участие на комисията, парламента и съвета в формирането на политиката в тази област е много важна, а много често ми се струва, че не, не е така редовно се привлича парламентът. например, стратегия, Европейската стратегия за сигурност можеше да бъде много по-добра, ако беше отишла много по-близко до хората. Хората се интересуват от сигурност в ежедневния си живот, но не желаят да загубят за сметка на това свободата си. Така че една от основните задачи на парламента е да гарантираме спазването на основните права на гражданите. Така че приемайте нашата критика като конструктивна. Важен е и демократичният контрол, който е, трябва да се упражнява върху европейските агенции, които работят в областта на вътрешната сигурност. Мисля, че законодателният акт за Европол, например, трябва да бъде прият още в нашия мандат много по-активно би трябвало да се привличат и самите държави е, членки, особено по отношение на директивата за защита на личните данни и работа с лични данни от страна на органите за наказателно преследване. Благодаря на Йозеф. Господин Албрехт би бил следващия оратор, но не го виждам в залата. Той щеше да се изкаже от името на зелените. Тогава от името на ЕКАРЕ господин Къркхоп. Една минута. Uh, uh, господин председател, господин uh, комисар, напълно подкрепям необходимостта да има стратегия, да има отговор, да има оценка на толкова важните предизвикателства, които се сблъсква Европа за сигурност на своите граждани, както и исканията на гражданите да има съответни действия в това отношение. Аз подкрепям резолюцията, абсолютно подкрепям работа на Европол, настоявам да има сериозно сътрудничество, обмена на информация в борбата с трансграничната престъпност. Но два от нашите приоритети нямат достатъчно конкретика в този случай и не водят до е, ефективни решения. Как ще осигурим сигурност, защита и спазване на индивидуалните права? Надявам се да можем да променим е, част от е, разпоредбите в, към по-ефективен е, по-ефективна формулировка. Докладчикът е много симпатичен, но окончателният резултат е, че в резолюцията има доста голям разнобой, няма ясно послание за това какви са приоритетите на Европейския съюз. Сега, последно, от името на политическа група. Давам думата на госпожа Корнелия Ернст. Благодаря. Да, разбира се, ние също искаме Европейския съюз и страните членки да имат стратегия за техната вътрешна сигурност и ние подкрепяме докладчика. Това е ясно. За нас обаче е, решаващия въпрос е до каква степен отношението между сигурността и свободата на гражданите е балансирано. Това отношение трябва да бъде ясно дефинирано и за съжаление от комисията чувам само празни приказки. Гражданите не бива да бъдат задушени от репресивни стратегии. Държавата е за да служи на гражданите, а не обратното. Този основен принцип на правовата държава трябва да бъде водещ нишка и цел на тази стратегия. Така че аз съм скептично настроена по отношение на това дали с замислената и досегашната стратегия ще постигнем някаква напредък. С оглед на настоящите скандали, аз се питам какво прави комисията, за да спре подслушването на гражданите, какво прави комисията, за да спре тази престъпност, организирана от държавите, какво прави комисията, мерките, за да защити личната сфера на гражданите. И то действително да ги защити. Комисията не прави нищо срещу скандалното подслушване на гражданите. А, а, поне трябва да се свали а, прага. Масовите подслушвания не правят държавата по-сигурна, напротив, точно обратното. И за това трябва да се борим с тях. Благодаря на госпожа Ернст. Сега имам още няколко данни е, оратори. Първо ще дам на господин Диас Демер. Благодаря, господин председател. Въпросът на господин Лапес Агилър е, е съвсем е, навременен защото тук става дума за няколко основни приоритета, с които комисията трябва да се съобрази, когато изготвя бъдещата си стратегия за вътрешна сигурност. Имам предвид най-вече въпроса за ролята на европейските агенции, най-вече Европол. Аз бях докладчик по предложението на комисията – и а, е, а, е, от мнозина в парламента а, е, се настоява работата по стратегията да продължат. съвета се изказа, че Европол и Интерпол не трябва да бъдат сливани, те трябва да продължат да работят заедно. Така че комисията трябва бързо да излезе с е, предложение за Европейската полицейска школа и да е, заложи приоритетите, посочени от съвето от 7 юни. Испания ще е, ръководи две операции борбата с кокаина, хероина и търговията с оръжие. Терористите са активни, продължават също така да бъдат активни и също така се радикализират терористите, все повече единаци, индивидуално действащи терористи имаме. Много голям проблем и с киберпрестъпността. Имаме нужда от бюджетни средства, за да може Европол да работи както трябва, така че комисията трябва да вземе предвид дебатите. Благодаря, Августин. Господин Папа Николай има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на господин Лопес Агилар за инициативата да проведем този дебат днес тук. Стокхолмската програма съдържа множество интересни елементи и някои от тях наистина влязоха в употреба, така да се каже, през последните години. По отношение на вътрешната сигурност, предполагам, никой няма да ми възрази, че е имало напредък. Сега обаче дойде моментът, в който можем да се захванем наистина с изпълнение на целите от Стокхолмския протокол. Започнахме ли, питам се и си отговарям не. До сега не ни се отдало е да постигнем онази солидарност, която предвижда Стокхолмския протокол, който, както знаете, предвижда равност равно разпределение на тежестта. В случая с Сирия и Египет ще имаме много големи предизвикателства. Още преди лятото разговаряхме тук в този парламент за очакваните големи потоци от иммигранти от тези страни. За да имаме вътрешна сигурност, трябва да имаме и единна защита на външните граници. Освен това и предложението за Евросур трябва най-сетне да бъде прието. Наистина, за да може да се разпредели бремето наравно, да има а, равнопоставеност между държавите членки. В момента някои държави членки са натоварени по силно от други държави, като в много от тях това обостря и е вода в воденицата на нацизма и на ксенофобията е, и други феномени на екстремизма. Всичко това ме кара да мисля, че вътрешната несигурност е, все още не е такава, каквато бихме желали да бъде. Да, Направихме сериозни крачки напред, но ни предстои да се справим с големи предизвикателства. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е господин Яколино и две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, след влизането в сила на Лисабонския договор, Европейския парламент получи допълнителни правомощия, включително и в областта на вътрешната сигурност. Бяха очертани приоритети на вътрешната сигурност. Европейският съюз а, определя мерките си в съгласие с държавите членки. На последната среща на върха отново стана ясно, че Европол и агенциите трябва да предприемат мерки срещу системните атаки, например на а, компютърните мрежи, т.е. да вземат мерки за защита на данните. Друг въпрос борбата с тероризма и организираната престъпност. Тя изисква по-добро сътрудниче полицейско и съдебно сътрудничество между държавите членки и по-добър модел на сътрудничество с третите държави при спазване на основните права на хората, включително и когато става дума за борба с тероризъм. Аз съм докладчик в, в, в комисията по борба с организираната престъпност така че добре познавам материята и когато говорим за имиграцията, трябва да се подобри е, сътрудничеството с южните ни е, съседки, защото да, идват бежанци, сред тях има много млади хора, които се нуждаят от бъдеще, но и нашите млади хора се нуждаят от бъдеще времено пък трябва да се погрижим да не се провали арабската пролет. Така че нещата трябва да вървят ръка за ръка. И солидарност, и е, подем в е, европейското пространство, за да постигнем онези резултати, които 500 милиона европейци очакват от нас. Председателят, благодаря и последният ни Ният ни оратор е госпожа Хименес Бехерил. Две минути. Сеньор президенте, тал дия Аз... Благодаря, господин председател. Преди 12 е, години ние е, бяхме шокирани от най-голямата терористична атака в света с е, толкова много жертви. Искам да отдам е, дължимото в спомените за тези хора, които загинаха, защото те са символ за ценностите, които ние застъпваме тук в е, тази зала. На първо място свободата. Сега дискутираме стратегията за вътрешна сигурност, чиято цел е да пази е, живота на нашите граждани. Много се радвам, че комисията излиза с съобщение по този въпрос и в него приоритет е борбата с тероризма. Ние трябва да предотвратяваме тероризма, трябва да предотвратим радикализацията на престъпниците огромна е, е, кръга от терористични заплаги в момента. Аз лично не съм съгласна с цел 12 е, в проекта резолюцията, където е, се цитират само е, насилствени десни движения. Какво искате да кажете, че няма ляво ориентирани е, движения, които се занимават с насилие? В края на кращата идеологията на терористите е само една – страх и терор. И ние трябва да бъдем подготвени, е, единни, трябва да има достатъчно обучение за професионалистите, които се борят с тероризма, трябва да имаме единен отговор, трябва да излезем с декларации, В подкрепа на жертвите на тероризма. И е, в е, стратегията за вътрешна сигурност, в съответните текстове, комисията трябва да посрещне очакванията на гражданите. Те искат да живеят в свобода и сигурност и целият парламент е, застава зад тези цели. Благодаря. Има един колега, който се е записал за изказване в процедурата по спонтанни изказвания. Госпожа Войтова, имате думата за една минута. Е, Доволте ми říct, че společné posílení vnitřní bezpečnosti Unie а бой против... Благодаря. Засилването на вътрешната сигурност в Европейския съюз, борбата с организираната престъпност, това за мен са основните предизвикателства пред европейските институции днес. Приветствам, че се създава ново законодателство за по-ефективно конфискуване на активи, получени от престъпления, за етикетиране на експлозиви и така нататък. Програмата Атлас е много голямо постижение. Тя осигурява обучение. Също има и други проекти за идентифициране на радикални групи. Смятам, че ние трябва да продължаваме подкрепата на сътрудничеството между националните центрове за борба с киберпрестъпността а също и да подкрепяме е, създаването на Европейски център за борба с киберпрестъпността. Благодаря. Благодаря. За да приключим обсъждането, давам думата на комисар. Андор, за да отговори на въпросите и вашите коментари. Господин председател, бих искал да благодаря на членовете на парламента, най-вече на господин Гилър за интересния дебат и за направените предложения. Аз мога само да се съгласа с господин папа Николао с това, че вътрешната сигурност изисква повече сътрудничество и повече солидарност в Европа. Някои от повдигнатите в дискусията въпроси а, а, изискват по-задълбочен анализ на настоящите практики, инцидентите. Смятам, че днешният дебат беше. Е, важна част е, от създаването на една отворена и сигурна Европа, която защитава е, своите граждани и част от дебата по Стокхолмската програма. Благодаря ви много. Благодаря много, господин е, комисар. Имам една проекторезолюция, която получих в края на този а, дебат. Не забравяйте, че тя ще се гласува утре в 12 часа. Така, Сега ми е малко трудно, защото следващата точка от дневния ред и последната от днешния дълъг парламентарен ден е, е един въпрос,